разширила правомощията на Франси Замет Димек, Руперт Матиус, госпожа Жамет и господин Радке, както и Джонатан Булък. И предлага да бъдат одобрени техните мандати от 24, 29 юни, 24 юли и 1 август съответно.